Chers collègues, euh, bonjour. Колеги, моля ви вече да заемете места, за да възобновим, възобновим нашата работа. Alors, euh, nous en sommes au point euh, 21. Стигнахме до точка 21, в рамките на която трябва да ви се отчетем за делегацията, изпратена от нашата комисия в Испания по искане на координаторите. Делегация, която имаше за основна задача да проучи положението в областта на заетостта на младите в Испания. <clears throat> В нея участваха госпожа Вероника Лопи Фонтание, извън квотата от НП, господин Серкас Алехандро Сескас, социалисти и демократи извън квота. Госпожа Евелин Регнер и Силвия Овир. Е, моя милост ръководеше делегацията. Написали сме отчет е, по всички подробности, с които сме се запознали на място. Първо за посещението на Центъра за заетост Алберт Сан Мартин в Порес. После посещение на фундацията ОНСЕ която работи по проекта ФИСА Фондоса Лавандерия Индустриал – предприятия за индустриално боядисване на, на тъкани. След това се срещнахме с членовете на Комисията по заедостта на Конгреса, Националната комисия по за младеща, държавния секретар госпожа Греси Далго, министра на образованието Хосе Инясио Верде. И накрая синдикатите и Конфедерацията на работодателите. Посещението съществиха в наистина критичен момент – може би колегите, с които бяхме заедно, биха искали да допълнят нещо или да ме опровергаят, но аз лично бях изключително впечатлена от вниманието, което ни беше отделено Знаем, че в подобен контест е, е, имиджа на Европейския съюз в Испания е доста пострадал, но все пак имаше доста голямо внимание към европейските институции. И с оглед на отчаянието, в което е изпаднала младеща в Испания, мисля, че Европейския съюз е един от малкото лъчи надежда – ние наблегнахме особено много на Наблегнахме много на а, програмата за гаранции на, за младеща, защото имаше множество въпроси за, свързани с вътрешната политика, по които не искахме да се намесваме. Но аз лично а, е, им поясних какви, какъв е залога и на бюджетната политика, и на нашето желание да, подобрим, да се подобри социалния диалог в Испания. Защото си дадахме сметка, че те имат сериозни затруднения в това отношение. Всички си прехвърлят топката. И а, ние много добре знаем, че там, където нещата върват добре, където има един добър социален диалог. Днес обаче в Испания има огромно разминаване между социалните партньори. партньори. Не знам дали точно Европа е институцията, която може да помогне, но а, мисля, че а, все пак би могло да се намери някакво взаимодействие. И ако Европа а, вместо да задава проциклични условия, би могла просто да помогне за подобряване на социалния диалог, и това е мое лично мнение, <clears throat> мисля, че нещата ще тръгнат в правилната посока. Това е моят отчет за това посещение. Разбира се, ако колегите, с които бяхме заедно, могат да допълнят нещо. Вероника? Съвсем накратко. Да, Наистина смятам, че посещението беше много интересно. Никога не бях виждала толкова много журналисти да чакат председателката на нашата комисия на излизане от Министерството на позаетостта, което показва, че в Испания наистина съществува сериозен интерес към мерките, в областта на заетостта на европейско равнище, мерките за излизане от сериозните проблеми, които преживяваме, както и надежди за получаване на е, помощ от страна на Европейския съюз. Пътуването наистина беше много положително и нещо, което искам да подчертая е, е отношенията ни с испанските е, депутати, когато говорим за легитимност, е, трябва, наистина искам да наблегна, че е много важно да имаме контакти с националните парламенти, точно през които ще могат да наложат мерките, които прилагаме. Просто ще добавя към Перванш, че пътуването беше много положително. <clears throat> Аз също смятам, казва господин Серкас, че Пътуването беше много добре, много добро и трябва да ви кажа, че имаше вчера и онзи ден е имало съвместни заседания на парламентарните групи, на правителството. Мисля, че това е напрежение, което установихме по време на нашето посещение, лека по лека се оталожва. А ако съвета през месец юни даде някакви конкретни предложения, смятам, че напрежението и тревогите ще се поуспокоят. Испанците всъщност са наистина проевропейски настроени. Те търсят наистина мотив да подкрепят Европа и се надявам скоро да положат конкретен сигнал. Вие, госпожо председател, споменахте и надеждите, които сте усетила сред испанците. А ако ние не дадем някакво оправдание на тези надежди, има риск да отчаянието да е много грубо, много тежко и да се стигне до много по-тежки кризи, отколкото в миналото. А, имаше предложение от комисията. Някои настояват за, по, за проекти за отложване на социалните конфликти, други за економиката. Ситуацията наистина е изключително сложна и трябва да се гледа комплексно. Благодаря. Някой има ли въпроси или да желаят уточняване? Да, Вероника Лопе Фонтане има право Имаше много впечатляващо покриване, отразяване от е, пресата, но това беше точно е, ситуация, която иллюстрираше положителната намеса на Европа и всички, които познават проблемите на младите в Испания, е, знаят, че дете е, имат, изпитват надежди за тези 6 милиарда, които примерно ще бъдат отпуснати. И това трябва на всяка цена да се осъществи, защото иначе ще бъде драматично. Мисля, че сега сме вече ну, форум. Час е 10.15. Изпитам, искам да питам координаторите, можем ли да пристъпим към гласуване или чакате още някого? Да започнем или да почакаме една минута? Пет минути? Не, пет минути е много. Минутка, две може. Компромисно решение. Chers collègues, voilà les deux minutes qui nous... Колеги, двете минути изтекаха, даже малко повече. Преди да започнем гласуването, искам да ви кажа, че вчера имаше законни настоявания за превод на някои езици, които нямаше. Ние сега успяхме да постигнем по-добър езиков режим и ще имаме и превод на шведски, гръцки и португалски пасивно. Тоест, можете да се изказвате на тези езици без да имате превод. И, но генерална дирекция не можа да даде допълнителни езици, защото липсваха достатъчно преводачи. Така че има и някои държави членки, за които няма превод. Надявам се, че така поне няколко депутати ще бъдат доволни. Сега преминаваме към гласуване и по точка 22. Гласуваме а, прилагането на стратегията на Европейския съюз за младеща, доклад на Оле Кристенсен за периода 2010-2012 година. Проекто становище изготвено на вниманието на Комисията за култура. Гласуваме първо изменение. За, против, въздържали се, приема се преди параграф 1 компромис за против въздържали се приема се компромис Б за против приема се компромис С внесено 4 групи за против въздържали се приема се след параграф 2 компромис е 4 групи за против, въздържали се. Приема се втори параграф компромис Д, 5 групи за против, въздържали се. Приема се. След втори параграф стигаме до компромис F, 4 групи за против, въздържали се. Приема се. Трети параграф компромис Г, за против, въздържали се. Приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. След параграф 4 компромиси за, против, въздържали се, приема се. Пети параграф компромис Л за, против, въздържали се, приема се. По пети параграф Компромис Ж от четири групи за против въздържали се. Приема се. Компромис К за против въздържали се. Приема се. След пети параграф компромис е за против въздържали се. Приема се. След шести параграф и шести параграф компромис Н от пет групи за против, въздържали се, приема се. И седми параграф, компромис О, за против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме цялото становище електронно. Край на гласуването. 35 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчика. Това е северното скандинавското изкуство на компромис. Точка 23 проекто становище на госпожа Джин Ламберт за въздействие на кризата върху достъпа е, на уязвими групи до услуги, до е, клад по собствена инициатива. Първи параграф, 55-то изменение на господин Бекер за против, въздържали се, приема се след първи параграф, Изменение 58 на господин Бекер за против. Ще трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 14. Край на гласуването. 12 за, 10 против. Приема се. Изменение 59 на Милан Кабро. Кабрно. За против приема се. Компромис А. За против въздържали се приема се. Изменение 63 за против въздържали се отхвърля се. 64 за против въздържали се отхвърля се. 65. Господин Бекер за. Против. Въздържа се. Приема се. 66. За. Против. Въздържали се. Приема се. 68 към 5 параграф на Бирги Ципъл, За. Против. Въздържали се. Приема се. 69 на Джиламбет за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис и за против въздържали се. Приема се. Компромис Б, 6 параграф, три групи за против въздържали се. Приема се. Марин Харкин. Извинявам се, английския превод идва по-късно и не мога да гласувам на време. Thank you. For once. So don't complain if it goes too slowly. Yeah? I haven't ever complained before, but... I know, I Никога преди не съм се оплаквала, нали знаете? Да, да, знам, знам. Не искам обаче да говоря на английски, затова ще процедирам малко по-бавно. А, амонмон свест. Изменение 74 на Джин Ламберт за. Против. Въздържали се. Приема се. Значи, човек даже и английски като говори може да е, е, в неудобно положение. Компромис С за против. Приема се. Компромис Е за против. Въздържали се. Приема се. След седми параграф идентични 79 на Джин Ламберт и 80 на Емер Костело и Биргици пел, Заедно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. След седми параграф, 81 на Биргици Пел. За, против, въздържали се, приема се. Осми параграф, изменение 82 на Бекер за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети параграф, изменени 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети параграф, изменени 84 за, против, въздържали се, приема се. След десети параграф, изменени 85 на попаки за против въздържали се приема се. 11 параграф компромис Д за против приема се и 12 параграф компромис Ф от три групи за против въздържали се приема се. Компромис Г от две групи за против, въздържали се, приема се. И пак след 12 изменение 80, 97 за против, приема се. 99 на същия автор за против, въздържали се мисля, че се приемаше, но този път бих искала да проверим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 19 за 6 против, 14 въздържали се. Приема се. 100 за против, въздържали се. Приема се. 101 за против, приема се. 102 за против, приема се. 13 параграф Компромис хаш за против въздържали се. Приема се. Измене 107 на Пол Мърфи. За против въздържали се. Отхвърля се. 14 параграф компромис. Жи за против, въздържали се, приема се. Към същия параграф компромис К за, против, въздържали се, приема се. След 14 параграф, изменение 114 на по-мъртви раздел на първа част, без думите harnessing the uninvested wealth, the in society. За, против. Против въздържали се. За. Отхвърля се. Втората част отпада. Изменение 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис към 15 параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети параграф. Комисия Десети от същата комисия за против. Но вие вече престанахте да гласувате. Десети параграф на ФАМ. За, против, въздържали се, приема се. След 15 и 118 на Пол Мърфи. За, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. 21 за, 17 против. Adopté. Après le paragraphe 15, toujours, un amendement 119 de M. Becker avec un amendement oral. 119 на Бекер с устно изменение към него. за, против, въздържали се, отхвърля се. Кой поиска да проверим? Сто и пада. 121 за, против, Въздържа се, приема се. 122 пада. 123 за. Против. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за против. Приема се 127 от същия автор за против. Въздържали се. Отхвърля се 128 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 4, параграф 4 на Комисията за жените за против. Въздържали се. Приема се. След 16 параграф Пето изменение на Комисията за жените за против. Приема се. Шесто на същата комисия за против. Въздържали се. Приема се. Седем на същата комисия за против. Въздържали се. Приема се. Осем за против. Въздържали се. Приема се. Измене 129 на Филип Лаун Елизабет Моран Шартия за против приема се. 130 Татьяна Жданока за против въздържали се приема се. 131 на Кинга Гънц за против въздържали се приема се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. След 18 ти параграф компромис М от три групи за, против, въздържали се, приема се. И след 18 ти параграф измене 136 две части. Първа част без думите and not to criminalize homelessness in their legislations. За против приема се. Е, кой е за оставането на думите? Две е, жени. Приема се 17. Приема се 137 се приема, 140 на Бекер за против. Трябва да проверим 140. Украина. Mon a pu voter, le vote est clos. 19 pour, 19 contre. 19 на 19 не се приема. 20 параграф Н. Компромис. 4 групи за, против, въздържали се. Приема се. Пардон. Excusez-moi. Извинете. Направих грешка. Трябваше да гласуваме и 141 на господин Бекер, за 19 параграф за против, въздържали се, приема се. Извинявам се на автора. 20 параграф компромис Н Не, трябва да гласуваме 146-то. Без думите to document, до development. За, първото приема се. Кой е за добавянето на този текст? Против? Не гласувате, моля ви. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 21 компромис е с устно изменение. Внесено докладчик. докладчика. Има ли възражение за устното изменение? Няма. Гласуваме компромисно изменение О. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 21, изменение 151 на Джин Ламберт. За, против, въздържали се, приема се. 151 на господин Бекер. За, против, въздържали се. Приема се. 152 на същият автор за, против, въздържали се, приема се. 153 на Кинга Гунц за, против, въздържали се, приема се. 154 на Кинга Гунц за, против, въздържали се, приема се. 155 на същият автор за, против, въздържали се, приема се. 157 на Пол Мърфи. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 и 2 на докладчикът и Клод Морайс са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се, приема се. При същите условия изменение 1 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 от същият автор за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на Маген Хакинс за против въздържали се приема се. Изменение 9 на Биркит Сипел за против въздържали се приема се. Изменение 10 на Джин Ламбърт за против въздържали се приема се. Два идентични изменения, 10 и 11. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приема се. 13. За против въздържали се приема се. Изменение 14. За против въздържали се приема се. Изменение 15 на Емер Костело. За против въздържали се приема се. Съображение А. Изменение 16 на Милан Карбнох. За против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 на Кинг Гънц за против, въздържали се, приема се. Изменение 18 е съвместимо, така че го гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 от комисията ФЕМ. За, против, въздържали се, приема се. Отново след съображение А, изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 на господин Бекер за, против, въздържали се, приема се. 21 на Филип Буан и Елизабет Моран Шартие за, против, въздържали се, приема се. Съображение Б, компромис П, внесено от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Съображение Б, изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение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 Съображение Д, изменение 35 на господин Бекер за. Против, въздържали се, приема се. 36 на Кинга Гюнц за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 37 на докладчика за. Против, въздържали се, приема се. Съображение Е, изменение 39 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 40 на Мариан Харкин, за, против, въздържали се, приема се. След съображение Е, изменение 41, за, против, въздържали се, приема се. Съображение Е, изменение 42 на Джин Ламбърт, за, против, въздържали се, приема се. След съображение F, изменение 43 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 44 на същият автор за, против, въздържали се, приема се. След съображение Г, изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. Съображение Х, изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Съображение И, изменение 48 на Джин Ламбърт, за, против, въздържали се, приема се. След съображение И, изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Съображение по съображение J, компромис R, за, против, въздържали се, приема се. След из... Съображение J, изменени 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 55 за, против, въздържали се, приема се. След съображение К, изменени 56, същите автори за, против, въздържали се, приема се. След съображение К, параграф С на комисията ФЕМ за, против, въздържали се, приема се. Параграф Е. Същата комисия за против, въздържали се, приема се. Параграф Х. Същата комисия за против, въздържали се, приема се. Да, нека да проверим. Нашият заместник председател бди и ни помоли да проверим. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. 19 за, 20 против. Нашия заместник председател спечели. Съображение К. Параграф И на комисията ФЕМ за против. Параграф И. За, против, въздържали се, приема се. Параграф J на комисията ФМ за, против, въздържали се, приема се. Параграф К за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме целият доклад по собствена инициатива. Електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 36 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Поздравление за докладчика. И така стигаме до последното гласуване за днес. Става въпроса за проекто резолюция за пленарното заседание относно съобщението на Европейската комисия за пакта от мерки в областта на социалните инвестиции. След параграф 1, изменение 35 на Алехандро Серкас за против, възтършали се, приема се. Изменени 36 и 37 са идентични. Да проверим по 36. Моля, гласувайте. 35, извинете, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 22 гласа за, 17 против. Приема се. Изменени 36 и 37 са идентични. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приемат се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 на Джин Ламбърт за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, но с устно изменение внесено групата на социалистите. Има ли възражения по устното изменение? Няма. Гласуваме измененото изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Изменени 41 на Малика Бенараб Ату за против въздържали се, приема се. Параграф 3. Компромис А. Внесен от 4 политически групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4. Изменение 17 на Филип Дебакер с устно изменение. Има ли възражение на устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме 47 изменение с изменението му за, против, въздържали се, приема се. След параграф 5, изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 5 изменение 49 на същия автор с устно изменение. Има ли възражение на устното изменение? Не. Гласуваме изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 5 изменение 50 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 6 изменение 52 и 51 падат. Изменение 51 беше всъщност оттеглено, така че гласуваме само изменение 59, което е предложение, изменение за заличаване на част от текста. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 53 с устно изменение. Има ли възражение на устното изменение? Не. Гласуваме изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 7, изменение 54 на Алехандър са за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 55 на Филип Дебакер за, против, за, против, въздържали се, приема се. След параграф 9, изменение 56 на същият автор за, против, въздържали се, приема се. 57 на същият автор за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 на същият автор за, против, да проверим електронно. Изменение 59, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 21 гласа за, 18 против. Приема се. Параграф 10. Изменение 60 на Чаба Ори за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 11, компромис Б от 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 12, тире 2, изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. След четвърто тире, изменение 65 на същия автор за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66, същия автор за, против, въздържали се, приема се. След ком... параграф 13, компромис С за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 71 на Филип Бекер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 14, компромисът Д за, против, въздържали се, приема се. Параграф 15, изменение 75 с устно изменение. Има ли възражение на устното измерение? Не. Гласуваме измененото изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 15, изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 16, изменение 77 на Филип Дебакер за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но ако искате да проверим, нека да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 19 гласа за, 21 гласа против. Отхвърля се. Гласуваме изменение 78 на Чаба Ори за, против, въздържали се, приема се. 79 на Джин Ламбърт е съвместимо. Гласуваме го за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80, същия автор за, против, въздържали се, приема се. След параграф 18, изменение 81 за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 19, изменение 82 на Джин Ламбърт за против, въздържали се, приема се. Параграф 20, изменение 83 на Кинга Гънц за против, въздържали се, приема се. Параграф 21, изменение 84 на Чаба Ори за против, Възстрашали се. Нека да проверим. Гласуваме изменение 84. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 19 гласа за, 21 против. Отхвърля се. Параграф 22. Изменение 85 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 25, изменение 86, извинете, на Алехандро Церка са за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 87 на Джин Ламбърт е за, против, въздържали се, отхвърля се. След параграф 27а имаме и а, изменение 98 на същия автор. За против въздържали се, приема се. Глава 4. Заличили сме 89 на Филипте Бакер. За против въздържали се. Нека да проверим по 89. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 21 за, 19 против. Не се приема, казва председателката. Приема се, поправя се. Аз взимам желанията си за реалност, казва председателката. Добре. Чудесно. А, така. Et е, donc, sur le paragraphe... Параграф 28, изменение 90, представено от Филип Дебакер. Изменение за заличаване. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека проверим. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 за, 18 против. Приема се. Гласуваме изменение 91 на Чаба. Не, то отпада. Значи гласуваме параграф 29, изменение 92 на Филип Дебакер за. Контра. Против. Въздържали се. Релевez Вдигнете отново ръце. Кой е за? 92. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 30. Изменение 93 на Филип Дебакер. На Хайнц Бекер. Тако е за 93-то изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 31а, изменени 94 на Чабаури. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 32, изменение 96 на Джин Ламбер. За, против, въздържали се, приема се. 95 на Малика Бенарабату, приема се. Параграф 32а, изменение 97, същия автор за, против, Хю. Въздържали се. Приема се. Параграф 34. Компромис е представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 Хайнц Пекер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 35. Компромис е представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 36, компромис, Ж, 4 групи го представят, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 35, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 109 на Филип Дебекер, за, против, въз... отхвърля се. Параграф 38, компромис, Хаш, представено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 за 112. Кой е за 112? Против, въздържали се, приема се. Параграф 40, изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 42, изменение 114, за, против, въздържали се, отхвърля се. И презенте пар 3 групи, ки пур. Следващия компромис, внесен от три групи за, против, въздържали се, приема се. Можем да гласуваме и 117 на Малика Бенарабату, изменение за допълнение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 43, изменение 118 на Чабалори за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44, компромис жив, внесено 4 групи за, против, въздържали се, приема се. Параграф 47, изменение 121 на Миланка Брнох за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 на Хайнц Бекер за, против, въздържали се, приема се. Параграф 47, изменен 123 на Чабаори за, против, въздържали се, приема се. 124 на същия автор за, против. Да проверим по 124. Мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването. Имаше и начало, разбира се. 20 за, 5 против, 14 въздържали се. Приема се. Параграф 48, изменение 125 на Джин Ламбер за, против, въздържали се. Приема се. 126 беше оттеглено. Параграф 50, изменение 128 на Хайнц Бекер с устно изменение. Няма възражение за устното изменение. Гласуваме 128 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 52, компромис К, за, против, въздържали се, приема се. Извинявам се. Казва председател, като става въпрос за компромис К, както правилно посочи преводача. Продължаваме нататък. Параграф 152, изменение 132 на господин Костело за против въздържали се приема се. 134 на Филип Дебекер за против въздържали се приема се. Параграф 53, първо тире, изменение 135 на Милан Кабрнох за против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 136 на Джин Амбер за, против, да проверим. По 136, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 21 против, не се приема. Ем, параграф. Параграф 53, второ тире, компромис Л, внесено 4 групи, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 53, трето тире, компромис М, внесено 3 групи, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 53, Четвърто тире изменение 142 на Чаба Ори, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 53, изменение 143 на Сергио Гутиерес прието за, против, въздържали се, приема се. Параграф 54, изменение 144 на Милан Кабрнох, Изменение за заличаване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 145 на Чабаори. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо на Алехандро Сергас. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25А. Изменение второ. Малика Бенарабату. За. Против против, въздържали се, приема се. 25Б, изменение 3, Емер Костело, за, против, въздържали се, приема се. 32А, изменение 4 на Алехандро Серкас, за, против, въздържали се, приема се. 32Б, изменение 5, за, против, въздържали се, приема се. Точка от правила А, изменение 6 на Филип Дебакер за против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 на същия автор за, против, въздържали се, същото гласуване, същия резултат приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на Чабаури за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 на Чабаури за, против, въздържали се. Много се въздържахте. Приема се. Точка от правила А. Изменение 12 на Алехандро Серкас за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но да проверим все пак. Лъвът е тувер. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19 за, 21 против, отхвърля се. Изменение 13 на същия автор за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 по точка от Б за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла С, изменение 15, за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Ж, изменение 16, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 по и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 по точка Ж, за, против, въздържали се, приема се. Точка прембил О, изменение 19, за, против, въздържали се. Да проверим. Трува ми се, че се приема. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 22 е, 22 за, 18 против. Приема се. Няма да фигурират повече а, качествените социални услуги и минималното заплащане. Изменение 20 по точка от прембила О за, против, въздържали се,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 Изменение 25 по точка от преамбила П на Джин Ламбер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 на същия автор за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Q, изменение 28 на Филип Дебакер за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 27 на Милан Кабрнох за, против, въздържали се, Приема се. Изменение QA, изменение 29, Сергио Готиерес прието с искане за устно изменение. Никой не възразява. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 по точка от правила Р на Филип Дебакер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 по точка от преамбюла Тена Милан Кабърнох за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, хайде да проверим. Изменение 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 19 за, 21 против. Не се приема. Точка от преамбюла Ю, изменение 32 на същия автор, изменение за заличаване, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да гласуваме изменение 33 на Джин Ламбер, за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Y, изменение 34 на Малика Бенарапато за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме целият текст по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 3 против, 3 въздържали се. Благодаря на всички, които ни позволиха да получим този резултат. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, но преди това бих искала да обърна внимание на координаторите за начина по който ще се гледа резолюцията на пленарното заседание. Към момента трябва да се гледа в понеделник вечерта. Ако председателския съвет реши да включи в пленарна зала резолюция за социалното измерение на Валутния и економически съюз с оглед на Европейския съвет през юни, то тогава приканвам председателите на политическите групи да поискат обща дискусия на двете резолюции. Нашата резолюция и резолюцията на политическите групи. Предлагам ви това в качеството си на председател на тази парламентарна комисия, пък председателите на политически групи да решат дали да уважат моето искане или не. Стигаме до точка 25 от дневния ред. Тук трябва да ви представя резултата от преговорите на тристранната а, среща относно отговорностите на държавата на флага. Преговорите на, тристранната, на тристранните срещи винаги протичат по различен начин. В настоящия случай успяхме да приключим преговорите за три тристранни срещи. Разбира се, всичко зависи от Корепер. Той трябва да а, валидира споразумението, до което стигнахме. Кои са основните елементи, включени в мандата за преговори на Европейския парламент? S'agissant du point sur Що се отнася до прилагането на този законодателен акт и провеждането на инспекциите, отбелязахме значителен напредък. Значителен напредък по отношение на проверката на съответствието с законодателството. Това се отнася до член 4 и начина по който процедурата по проверка се извършва от персонала. Комисията имаше едно доста общо предложение. Ние обаче успяхме да подплатим отделните разпоредби, които се отнасяха до процедурите. Много изменения, които внесохме във връзка с сертифицирането и инспекциите. бяха отхвърлени. След епични дискусии съвета прие част от договора с социалните партньори да бъде включен и да се прилага и за корабите. Както виждам, темата на нея и никого не го интересува тази тема, но тя е доста интересна, защото можете ли да си представите, че всички моряци биха могли да прочетат документите във връзка с социалната защита, когато са на кораба? Относно директивата. съвета имаше искане плавателните съдове под 200 тона да не влизат в приложното поле на този механизъм за проверка. Друг въпрос, по който трябваше да преговаряме, беше правното основание на законодателния акт. Това от своя страна ни даваше възможност да определим и приложеното поле на законодателния акт. Комисията прави предложение за прилагане на споразумение между социалните партньори, което е следствие от конвенция на Международната организация по труда. Съвета обаче не приемаше предложението на комисията. Той твърдеше, че има проблем с правното основание и искаше да се прави пряка препратка към споразумението с социалните партньори. В крайна сметка решихме, че ще се прави препратка към съответната част от Конвенцията на Международната организация по труда. И накрая, разбира се, отчетохме напредъка, отбелязан в рамките на комисията и успяхме да си извоюваме клауза за преразглеждане по отношение на отговорностите на държавата на флага on dit la, la labor supplying. Не мога да се сетя как точно се изразихме на френски. На английски казахме labor supplying, т.е. агенции за набиране на а, работна ръка за плавателните съдове. Това е относно преговорите. Това е резултата. Надявам се, че той ще окаже положително влияние върху Действието на Конвенцията на Международната организация по труда върху европейското законодателство, с което приключихме с тази точка от дневния ред, която, както виждам, доста разбуди страстите. И сега давам думата на докладчика Юта Стайнбрука, за да ни представи преговорите с съвета относно Европейската програма за социална промяна и социални иновации. Имаше тристранна среща на 23 април. Като на този етап не се е стигна до споразумение. Заповядайте. Ja, ich hatte ja bereits, ich glaube in der letzten Sitzung. Äh... Да, на последното заседание вече ви представих е, докъде са стигнали преговорите и уточних, че бяха прекъснати от съвета. Сега вече мога да ви е, уверя, че следващата седмица ще възобновим преговорите, защото всички заинтересовани страни е, имат интерес те да продължат така че да приключим по темата до края на ирландското председателство. Надяваме се, че съветът ще, се, ще сблизи, сближи позицията си с нашата и докладчиците в Сянка и аз самата ще се е, срещнем следващата седмица, за да определим е, възможностите за компромиси и подхода, който ще възприемем. Благодаря много. Да, наистина от прекъсването на преговорите, а, за което а, се отчетахме пред нашата комисия, двете стокладчицата, възобновихме контактите до някъде. Спомняте си, че бяхме казали, че следствие на прекратяването на, или прекъсването на преговорите, е, изпратих писмо до посланника, в което заявих нашата воля да приключим преговорите и разочарованието ни от тяхното прекъсване. И писменно изложихме ред аргументи по блокиращите въпроси и по-специално по делегираните актове. Впоследствие на това посланника се свърза с най-висшите органи. Е, тук, е, включително господин Клаус Лене, е, трябва да признаем, че и други преговори са блокирани заради делегираните актове, включително една тема, по която почти сме приключили, а това е темата за еразъм. Затова е много важно да се започне с деблокирането поне на този въпрос, за да имаме един добър пакет МФР, между многогодишната финансова рамка. И се надявам, че след един обмен на мнения вчера, за вчера на двустранна неформална основа ще можем, както предложих на екипа за преговори, да възобновим дискусиите с съвета, както се предвижда, на 5 юни следващата седмица. Естествено, че ще ви държа в течение за резултатите от този подход. Има ли някой да иска нещо да добави по тази точка? Да, Малика. Да, искам само да потвърдя, аз съм докладчик с Сянка по тристранната среща по Еразъм за всички, името още не е окончателно, заглавието. Е, и там сме блокирали по делегираните актове. За момента се, нещата се отлагат, нямаме съгласие в рамките на тристранните срещи. Имам въпрос по отношение на един друг спорен въпрос, другите спорни въпроси извън делегираните актове. Има ли такива и кои са те? Имам предвид в преговорите за, по, по програмата за социална промяна и социални иновации. До нашия докладчик имаше възможност да опише подробно нещата на последното заседание, което обсъждахме тази тема. На този етап нямаме повече проблеми по формулировката на текста. Само, че въпросът свързан с делегираните актове се отразява на всичко останало. Защото самата програма е странна. Названието е малко особено, защото съкръщението е пси, психиатрично, нещо свързано с психиатрия на френски, поне така звучи, програма за социални иновации. По-добре е да е изи. так по-английски по-хубаво звучи. Значи изи ще го наричаме. Добре. Та по Изи прави игра на думи председателката на Френски. Нещата не са изи, т.е. не са лесни. А, и въпросът с делегираните актове ще се отрази на капацитета за гъвкавост в бюджетно отношение по трите оси. Микрофинансиране, напредък е ЕОРЕС. От една страна, и от друга, по един много съществен за нас въпрос, свързан с самото същество на делегираните актове, а именно как и кога можем да имаме поглед върху това, което прави комисията след всички пари, които и се дават. И тук искам да добавя, че от сега нататък комисията вече е предоставила възоснова на предложенията и заключенията на съвета, Европейския съвет от 7 и 8 феврари тази година, предоставила е какво ще бъде разпределението по, глави, по раздели от бюджета на целия пакет. И ако погледнете това разпределение на средствата, което е разработено не възоснова на исканията на парламента, а, а, а на заключенията на съвета, виждате, че сегаш, еквивалента на сегаш, сегашния еквивалент на програм, програмата ПСИ се появява едва в 2016 година, когато се увеличава бюджета за този проект. Тази сутрин бюджетната комисия беше организирала изслушване на комисара Левандовска, Левандовски именно за да обсъди това разпределение на перата от бюджета, така както комисията го е представила. Председателя на бюджетната комисия беше поканил представители на различни комисии, аз бях там и от ваше име сте изказах точно а, по този въпрос. Посочих, че а, също, че а, трябва да се увеличи помощта за най-уязвимите, както и да се отпуснат пари за инициативата за увеличаване на заетостта където има много идеи, но никой не иска да поеме последствията, за да гарантира е, успеха. Това е, информирала съм ви в отговор на въпроса на Малика Бенараб, може би докладчицата би е, посочила кои бяха най-трудните проблеми в преговорите. Или ако искате в обратен порядък да кажете къде, къде сме доволни от постигнатото. Госпожо докладчик. За сега всяко споразумение, постигнато до тук, е временно, но наистина имаме съгласие по основните програмни насоки. Но програмата ни за младеща не е със сигурност приета, защото остават някои хоризонтални въпроси, които трябва да бъдат решени. И по-специално стратегическия консултативен съвет Това е всъщност иначе нещата са така, както ги описахте вие, госпожо председател. Ние в рамките на тристранната среща предложихме пакет, включващ редица елементи. А, нека да изчакаме какво ще ни предложи съвета, за да видим къде остават проблеми и как ще преговаряме от тук нататък. Благодаря много. Има ли други коментари или въпроси? Няма. Ще ви уведомим за резултатите след 5 юни. Ако имате някакви каквито и да било въпроси, защото имам няколко минути, чакаме комисара Андор. Ние успяхме съвсем на време да свършим, но той, понеже има друг ангажимент тук в сградата, явно се бави се още, така че моля депутатите да останат по местата. Моля ви, не мърдайте от тук, не изчезвайте. Временно прекратявам заседанието. Bien. Chers euh, collègues, je vous... Скъпи колеги, върнете е, се по, моста, по местата си. Някои се възползваха от 3-минутното прекъсване и изчезнаха. Сега ще дам е, думата директно на комисаря. Това е междуинституционална среща и пред в рамките на така наречения структуриран диалог, имаме среща с него, за да може той да ни представи неговите приоритети в, неговите, в неговата област, включително за последната година от нашия мандат. Между другото, господин комисар, искам да ви кажа, че в Комисията по социалните въпроси беше гласувана резолюцията възоснова на е, съобщението на Комисията за социалните пакта за социалните инвестиции и е, този въпрос ще бъде обсъден на следващото пленарно заседание на парламента в Страсбург. Сега, господин комисар, ви давам думата за обичайните 15 минути. Имате думата. Good morning, uh, madam Добър ден, госпожо председател, уважаеми членове на Европейски парламент. Благодаря ви за тази възможност да обсъдим редица въпроси, както обикновенно. началото бих искала да отбележа, че в последно време комисията нееднократно трябваше да надхвърля първоначалните предвиждания, за да отговорим на настоящата криза. Действително, последно време ние изготвихме пакета за заедостта, пакета за младите и пакета за социални инвестиции, за да засилим социалната политика на Европейския съюз. И с това да вече сме приключили, тъй като сега се налага активно да участваме в усилията за преструктуриране на паричния съюз. и от нашите усилия до голяма степен зависят и паричните економически аспекти на економическото управление на ЕСА. Сега ще кажа няколко думи за прилагането на гореспоменатите предложения. Освен това ще направя обзор на планираното за предстоящия период. По пакета за заедостта, както знаете, той е насочен към три ключови отрасла, където очакваме създаване на работни места и където смятаме, че има нужда от инвестиции. Бяха предприяти конкретни мерки по работните места в областта на информационните и комуникационни технологии, Започнахме пилотен проект с участието на председателят Барозо. Целта основно е да привлечем предприемачи и заинтересованите страни в частност в областта на научно-развойната дейност. Целта е да се създават нови места в цифровия отрасъл и на 19 и 20 юни ще се проведе а, среща на високо равнище, посветена на дигиталният дневен ред. Относно зелените работни места има двустранни и тристранни срещи. ще бъде публикуван в началото на юни онлайн нашия пакет от мерки. Смятаме също така, че по отношение на съобразните работни места, настоящият програмен период на структурните фондове ще бъде много важен и трябва да осъществим тази важна връзка, тъй като не можем само чрез обещания и сътрудничество да постигнем целите си. Имаме нужда и от финансова подкрепа чрез европейските фондове. Относно работните места и новите умения. Бях създаден протен проект за обучение за пре за професионално развитие. Беше спортен проект през 2003 година, насочен специално към по-възрастни хора. Също така започна и социален диалог под егидата на комисията. През 2012 година започна и панорама на уменията в Европейския съюз, като се насочихме в частност към секторите, в които има възможност за създаване на нови работни места, като цялата тази инициатива е свързана и с, с инициативата за европейски паспорт на уменията. Основната цел е създаване на един истински единен пазар на труда в Европейския съюз, чрез насърчаване на мобилността и на достъпа и възползването от възможностите за мобилност. Също така, разбира се, се съсредоточихме и върху по-добрата защита на служителите, които се възползват от мобилността и със сигурност е наясно с скорошното влизане в сила на директивата за прилагане в това отношение. Вчера Европейската комисия се възползва от новият подход в рамките на пакета социални инвестиции и ги заложи в редица от специфичните препоръки за държавите членки. Ирландското председателство организира конференция относно пакета за социални инвестиции, в който бяха представени редица нови идеи, като например създаване на база данни на познание, възможности за засилване на отвореният метод на сътрудничество и цялостно подобряване на сътрудничеството с държавите членки в областта на социалните политики. с нетърпение очаквам обсъждането на това досие с вас по-подробно. Това най-вероятно ще се случи през месец юни. През месец юни също така най-вероятно ще приемем нови препоръки за интеграцията на ромите. Знаете, че преди две години беше прият рам, рамк, рамковата стратегия за ромите. Миналата година държавите членки разработиха своите национални програми и ние смятаме, че тази година е времето да се обърнем към прилагането на тези изконателни актове. Това ще се случи чрез нова директива, с която работим в сътрудничество с заместник председателя на комисията Вивиан Рединг. И отново бих искал да подчертая, че изготвихме специфични препоръки за пет държави членки, сред които и, и Чешката република. В а, тази държава се научаваме хубаво образованието, а в останалите четири държави членки препоръките имат по всеобхватен характер. Те са важни и при програмирането по Европейски социален фонд и другите фондове, в частност относно България, Румъния, Унгария и Словакия. Има доклад за напредък всъщност скоро ще бъде изготвен доклад за напредък, с който се оцени постигнатото от държавите членки по отношение на разработването на стратегиите и поправяне на грешките, ако такива са били установени от Европейската комисия миналата година. Също така ще оценим и напредъка по прилагането на стратегиите. Според мен тук става въпрос за много важно сътрудничество между заместник председателят Вивиан Рединг и мен, като целта, разбира се, е да се, се обърнем към всички аспекти на интеграцията на ромите. От една страна дискриминацията и изчитането на правата на човека, което е в портфела на госпожа Рединг и от друга страна бедността и достъпът до образование, до здравеопазване и до жилище, което е в моите правомощия. Нами господа, предполагам наясно сте, че по-голямата част от усилията ни през изминалите месеци, както и усилията, които ще положим през едните месеци, са свързани с борба срещу младежката безработица. Радвам се, че предложението на Европейската комисия от 5 декември 2012 година относно гаранциите за, младеж, за младите хора се превърнаха в препоръки на Европейския съвет в през месец февруари. От февруари насам работим в тясно сътрудничество с а, държавите членки и с Европейския парламент по изготвяне и прилагане на гаранциите за младите хора и, ако е възможно, скоряване на процеса на прилагането им. Вчера се срещнах с а, един, министр, един френски министр, който ни обясни, че в 9 региона вече се подготвя пилотен етап на гаранцията за младите. Като разбира се, това е свързано с един много цялостен план за създаване на за прилагане на този механизъм на национално равнище. Разбира се, имаме големи очаквания от, към Франция. Това е един от приоритетите ми. Знаете, че пакета за заедостта на младите хора обхваща не само гаранциите за младите, но и други инициативи в началото на месец и юли ще започне Европейският алианс за стажове и професионален опит, като целта е не само да се увеличи броят на стъжантите и чиракуващите, но и да се обмени най-добър опит и да се обменят познания относно тъй наречените дуални системи, т.е. системи, които се съществява образование с чиракуване. И пилотният проект ще започне в град Лайпциг. Също така се предвижда приемане на законодателният акт относно стажовете през декември тази година. Поискахме принос от страна на социалните партньори и договаряне на тази инициатива. За момента това не се е случило, тъй като приоритетите на социалните партньори са в друга област в момента но ви уверяваме, че Европейската комисия ще изготви тази рамка за качество на стажовете до края на годината. Четвъртият стълб на пакета за заетост на младите хора е мобилността. Смятаме, че по принцип трябва да насърчаваме мобилността, но е ясно, че младите са тези, които най-често се възползват от възможността за мобилност и които са най-склонни да търсят работа в друга държава членка, ако не могат да намерят работа там, където живеят. Редица инициативи и действия са предприяти с цел насърчаване на мобилността. Обръщаме особено внимание на засилването на програмата ЕЛРЕС. В момента Европейската комисия разработва нова версия на портала, на интернет портала, за да се насърчи по-ефикасно и системно използване на този портал от бюрата за безработни в държавите членки. На 17 юни се надяваме да приемем решение на Европейския парламент и съвета за засилено сътрудничество между службите за безработни на държавите членки. След това решението ще бъде изпратено за одобрение от съвет и Европейския парламент по време на литовското председателство. Ще надградим върху подготвителните дейности в рамките на ЕОРЕС, за да засилим възможностите за създаване на работни места и да създадем специфични схеми, насърчаващи мобилността с цел създаване на работни места за млади хора. ако разбира се постигнем някакъв триалог в тристранните срещи по PSEI програмата. Беше прията директива за насърчаване на мобилността, работниците през юли, като, като тя се разточава върху по-добро прилагане и разбиране на европейското законодателство в областта на свободното движение на работници. Също така разгледахме и също законодателство по отношение на социалното социалната координация, което влиза в сила, когато гражданите и служителите работници се движат в Европейския съюз. Целта ни е да представим преразгледаният пакет през първата половина на 2014 година. В тази рам, в рамките на тази законодателна рамка с комисията ще разгледа възможността за прехвърляне на правото на помощ за безработни в друга държава цел член, извинете, с цел да се улесни търсенето на работа в друга държава членка. Дами и господа, в събитването си думи подчертах колко важно е да участваме в усилията за подобряване функционирането на Европейският економически паричен съюз. В този контекст мога да ви осведомя, че Европейската комисия все още работи, в, работи по социалните измерения на економически паричен съюз, които трябва да бъдат одобрени през юни, със сигурност преди следващият Европейски съюз. Разбира се, ще вземем предвид притесненията и предложенията, направени по време на вашата дискусия в пленарна зала в присъствието на заместник председателят Оли Рен. За нещастие аз не можах да присъствам на това пленарно заседание. Причината да включим социално измерение в економически пръчен съюз е съвсем очевидна. В пръчния съюз държавите членки разполагат с по-малко средства за преодоляването и наречените несиметрични удари и да се противопоставят върху въздействията на този вид удари в частност увеличаването на безработицата. Както знаете, в момента фискалните политики са по-добре координирани в рамките на Паричния съюз. Ето защо динамиката на възход и на, на, на, на на възход и на, на, на спад на економиката се е, отразява в по-голяма степен върху бюджетната и економическа политика на държавите членки. Едновременно с това економическите проблеми в дадена част на Европейския съюз има негативно въздействие върху останалата част на е, Европейския съюз е, поради ефектът на веригата. Ето защо е важно да се вземем с социалните въз проблеми от самото начало и да направим всичко възможно, за да възстановим конвергенцията между членовете на Паричния съюз. В противен случай има опасност Паричния съюз в продължение на години да се намира в порочен кръг, свързан с ниско търсене, ниско економически ръст, намаляване на уменията на работниците, на доверието и на кохезията. Социалното измерение на ИПС може да се възприема като възможността на економическите и парични инструменти да се справят с социалните предизвикателства, чрез подобряване възможността на държавите членки да се възползват максимално своя потенциал за растеж. Според мен да трябва да засилим социалното, социал, надзорът в областта на социалните политики в рамките на европейския семестър. Трябва да вземем предвид притесненията, свързани с пазара на труда и социалните въпроси в цялостната характеристика и трябва да вземем предвид факта, че всички държави членки прилагат адекватни социални политики. За целта трябва да координираме по-добре този вид политики, това е до голяма степен е нашата цел и ще се радвам да обсъдим допълнително този въпрос. Предполагам, че ми остава още съвсем малко време, но бих искал да подчертая, че освен казаното до тук, работим и по други досиета, свързани с трудовото право, безопасността и здравеопазването на работното място и други. Така че ще се радвам да отговоря на въпросите ви, свързани с споменатите от мен въпроси, но и с други попадащи моите правомощи. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че оставихте време и на колегите, така че и те да могат да ви зададат въпроси и да коментират. Сега да чуем най-напред Чаба Ури. J'ai е, е déjà beaucoup d'intervenants. Много депутати поискаха думата, за това ще помоля всички ви да бъдете по-кратки в изказванията ви. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да приветствам с добре дошъл комисаря Андор. считам, че трябва да коментирам това, което той каза. Чисто и просто бих искал да ви благодаря за цялата тази информация, която споделихте с нас. Все пак да попитам докъде стигнахте с директивата за работното време, какво възнамерявате да направите също така в областта на пенсионното осигуряване. Има и инициативи за интегрирането на ромите. В това отношение бих искал да попитам кога ще получим някакви конкретни предложения в това отношение. Бихте ли могъл също така да кажете няколко думи, господин комисар, по евентуалните а, законодателни инициативи, които възнамерявате да направите от септември месец до края на мандата. Просто ми е любопитно да знам какво можем да очакваме от вас. Благодаря сега, господин Серкас, ако може да бъде също толкова кратък. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. С това заседание ние фактически приключваме целият цикъл на парламентарна работа. Може би няма да имаме възможност до година да обсъдим отново този въпрос, защото ще имаме а, доста по-различна работа. крайна сметка, 2013 година всеки един от нас ще приключи а, е, своя мандат. Вие наистина, господин комисар, положихте значителни усилия нещо, което е видно от многобройните въпроси, които получавате. Но, за съжаление, не знам дали това зависи от вашата воля или не и дали това е свързано с усилията на целия колегиум, но в крайна сметка резултатите не са впечатляващи. Има доста незаконодателни задачи, които стоят пред нас, пред вас Имаше много семинари, много неофициални документи, много работни документи, които бяха разгледани, но ако помислим малко, ще видим, че в крайна сметка не е свършено кой знае какво. Може би е добре за оставащото ви време да помислите как бихте могъл да изпълните някои от задачите, които стоят пред вас. Доклада на парламента за преструктурирането, както и доклада за социалното измерение на економическия и паричен съюз, както и доклада по директивата за скелетните заболявания, са все доклади по законодателни актове, по които остава още работа. Доста трудности имахме из директивата за командироването на работниците, така че ми се струва, че все още имаме време да докажем на европейските граждани, че социалната ни програма може да се превърне в реалност. В сряда Европейския парламент започна да работи по въпроса разгледахме структурните фондове, чухме господин Оли Рен, който за съжаление обаче не желае да вземе предвид социалното измерение. Господин комисар, внимателно и изпълнен с надежда и слушах казаното от вас. Надявам се, че и съобщението, което ще представите, ще бъде на необходимата висота. И ако то не е на тази висота, то тогава ще бъдем изправени пред много голям проблем, защото ще. Ам измами много надежди. Всички ние знаем какви са предизвикателствата пред Европа и не трябва да се стига до а, повторно фрустриране на хората. Господин комисар, в оставащите ми минути бих искала да ви кажа също така, че сме доста обезпокоени от работата на колегиума като цяло. Като че ли социалното измерение липсва. Необходимо е то да бъде взето предвид и в бюджета а Вие говорихте за реформата на работното време и за реформата на пенсионното осигуряване. Вижте, времето ви изтече. Нека да чуем сега следващия оратор, казва председателката. Джин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние приветстваме казаното във връзка с зелените работни места и аз бих искал да задам въпроси сходни а, с, с тези, които зададе господин Серкас във връзка с директивата за скелетните заболявания. А, ние имахме докладчици а, и докладчици в сянка, които а, а, чакаха Годо в общи линии. По директивата за изпълнение във връзка с свободното движение бих искала да кажа, че това е една чудесна инициатива, но се питам дали имате да кажете нещо относно дискусиите по свободното движение. И във връзка с пълното изпълнение на тази директива – как се вписва това с наскорошното писмо към четири държави членки? Защото ми се струва, че това е тясно вързано с стратегията за ромите. Как виждате вие връзката между тези две неща? Това е въпросът ми. Благодаря. Добре, уважаеми господин комисар, ще ви дам думата, но да знаете, че ви очакват още въпроси. В този случай трябва да отговоря накратко. По директивата за работното време, както знаете, дълго време е отне на социалните партньори да стигнат до компромис. Комисията в момента обмисля нещата, като нямаме официално становище, но като че ли не разполагаме с достатъчно време да опитваме каквото и да било. Но това, което трябва да направим е оценка на въздействието на съществуващата, на сега действащата директива. Това е необходимо преди да предприемем допълнителни мерки. Необходимо е също така да видим и как се изпълнява сега действащата директива. По-специално в областта на здравеопазването сме в тясно сътрудничество с Ирландия и Гърция и обменяме информация в това отношение. По въпроса за преносимостта на пенсионните права, доста напредък отбелязахме в това отношение, като в следващите няколко седмици се надявам да се стигне и до компромис сред държавите членки. Струва ми се, че всички ще приветстваме а, този резултат и това ще бъде едно от постиженията на ирландското председателство, на което пожелавам успех за последните няколко метра от този маратон. По интеграцията на ромите и приемането на новите препоръки заедно с оценката, това трябва да стане към края на следващия месец. Считаме, че по този начин ще се подпомогне изпълнението и програмирането. Това разбира се е в контекста на стратегиите за ромите. Разбира се, нуждаем се от по-добро сътрудничество, като в това отношение бих искал да кажа, че е необходимо да се вземат предвид отношенията с съвета на Европа, както и а, Института Отворено общество. Всички те формират един нов механизъм, който ще ни позволи да се насочат а, ресурсите много по-ефективно към програмите, които биха могли да подпомогнат интегрирането на ромите. Така че има някои нови елементи в а, това отношение но нови елементи в областта на международното сътрудничество за интегрирането на ромите. Разбира се, ще обсъдим и ЕОРЕС с Европейския парламент. Вече опоменах това. А, относно законодателния дневен ред, трябва да проявим уважение към Европейския парламент и към сигналите, които той ни изпраща. Разбира се, когато наближаваме към избори, ни остава все по-малко време за обсъждане на законодателните актове. На въпроса на госпожа Ламберт. благодаря ви за въпроса. Аз бих бил малко по- скромен по отношение на това, което ни очаква в областта на социалните услуги и здравеопазването. Както знаете, някои от държавите членки, включително и в Европейския съвет, се опитват да направят всичко възможно, за да изготвят този план, проект много е важно да продължи да действа сега действащото законодателство и да се предприемат необходимите действия по него. Необходимо обаче също така, ако а, това е необходимо, да се направят и нови законодателни предложения. Разбира се, ако вие може да направите нещо по въпроса във вашите държави, ще ни помогнете много. Въпреки пречките през последните няколко месеца, ми се струва, че бихме могли да започнем консултацията с цел оценка на стратегията. Струва ми се, че тази консултация ще даде възможност за изготвянето на следващата стратегия, но това зависи от изхода на преговорите. Разбирам критиките на господин Серкас във връзка с новите законодателни предложения. Позволете ми обаче да ви напомня, че има и някои други аспекти, които също трябва да бъдат взети предвид, като например финансовите аспекти. На този етап знаем, че основната тема са преговорите по многогодишната финансова рамка – затова трябва да се съсредоточим върху фонда за адаптиране към глобализацията, Европейския социален фонд и така нататък, за да се уверим, че в многогодишната финансова рамка ще бъде включено и социалното измерение. И аз приканвам Европейския парламент и по-специално тази парламентарна комисия да ни помага в това отношение. Преговорите все още не са приключили и те изискват много енергия, както от мен, така и от колегите, но това е с цел постигане на възможно най-добрия резултат. Сега по въпроса за свободното движение. Писмото на четирите държави членки получи така наречения отговор на триото от мен, госпожа Вивиане Рединг и председателя на комисията. Оставаме с впечатлението, че а, държавите членки изпитват доста трудности и на общинско равнище а, това се усеща а, още по-силно. Но нека да направим разграничение между а, различните региони и градове от една страна и правото на работниците за свободно движение от друга. Правото на работниците да упражняват трудова дейност в друга държава членка. Не получаваме никакви данни, никаква информация от министрите на тези държави членки, които написаха писмото, относно затрудненията, които са на лице. И е, за да бъда по-кратък, бих искал да ви препратя към речта, която държах преди два дни на, в Европейския е, център за политика. Там отговорих на съответните въпроси а, е, и поставих акцента върху възможността за победните хора също да упражнят правото си на свободно движение в Европа. Данута Язловецка. Данута Язловецка е госпожа Пападопол. Благодаря. Господин комисар, аз много често участвам в различни семинари и срещи в Европа, където много често чувам критики за ползването на Европейски социален фонд по време на криза. Много често нашите събеседници посочват, че по отношение на количеството на финансовите средства нямат упреци, но че всичко това съществува само на хартия. На практика, в замяна на това, например, използваните на средства за борба с безработицата в никакъв случай не ги задоволява. Особено младите хранят доста съмнения по отношение на програмата Гаранция за младеща. Те биха, искали да има една програма, която не да им дава гаранции, да се създава възможности за работа. Знаем, че инициативата на Финландия е започнала на социално равнище и различни среди са били привлечени към разработването й. Затова ме интересува как бихме могли да гарантираме ефикасното изпълнение на тази програма. Да, как да направим така, че държавите членки да се почувстват отговорни за ефикасното и осъществяване, особено когато става въпрос за гарантиране на заето за младите. Каква ще бъде оценката? Ще правите ли предварителна оценка? Какви критерии ще е, използвате, за да прецените доколко удачно са били разходвани средствата? Днес сутринта говорихме за положението в Испания. Е, там има огромни проблеми, свързани с бъдещето на младите. Не трябва да лъжим младите хора. Не трябва само да се правим, че им помагаме. И за това искам да ви поставя следния въпрос. Защо липсват средства за програми, които са се доказали, програми като Еразъм, например? Нямаме вече средства за тази програма, а също времено заделяме пари за някакви нови програми, които още не са се доказали. Дали тези 6 милиарда, които споменахте, могат да гарантирам бъдещето на а, младите? Госпожа Пападополос. You, Благодаря ви, госпожо председател. Нееднократно слушах изказвания на господин комисаря напоследък и в частност една много скорошно изказване. И аз смятам, че трябва да не позволим цяло едно поколение да се загуби буквално в а, а, цяла Южна Европа. В а, Безработицата в Кипър е 14,2%, в Гръция, 27,2%, в Испания 26,5%. Това е общата безработица, но сред младежите безработицата е над 50% в Испания, в Гърция и в Кипър също се увеличава нивото на младежка безработица. И има истински призив, молба от а, страна на младите поколения към председателят Бароза и останалите членове на комисия за предприемане на някакви действия. Наскоро Както знаете, комисията обяви война на безработицата, но аз лично съм докладчик за Европейската година на гражданите и съм силно разочарована. Където и да отида, когато разговарям с европейските граждани говори за социална криза, за криза на доверието в решението, които взимат европейските технократи. И също така трябва да да, да се оплача от несправедливото решение на Еврогрупата, взето напоследък, тъй като в Кипър беше взето решение за съкръщаване на депозитите, както знаете, и правителството не получи с необходимото време за прилагане на реформите. Моите въпроси са практични. Първо, как възнамерявате да гарантирате засилване на социалното измерение стратегията Европа 2020. Как се намерявате да спрете изтичането на мозъци, защото действително има потрясаващо изтичане на най-добрите мозъци на завършилите магистратури и докторантури в Европа? Как може да гарантирам също така засилване на Европейския портал за професионална мобилност ЕОРЕС, за да засилим професионалната мобилност в Европа? Как? Защото в противен случай младите хора от страните в Южна Европа ще напуснат своите държави, защото там тройката прилага политика на съкръщение, антисоциална политика и нямаме право да искаме от гърците, португалците и испанците, от младите хора да напуснат своята държава и да заминат за Германия, за Съединените щати или за Австралия в търсене на работа. Аз мятам, че това не е добро решение, защото в крайна сметка това, което ще сторим е да разрушим надеждите и мечтите във всяка една държава, е, привличайки хора от трети страни и изпращайки младите квалифицирани кадри на тези държави в други държави. Благодаря ви. Филип Пениан Фил, има думата. Благодаря ви. Най-напред бих искал да кажа, че според мен факта, че се съсредоточавате върху работещите програми в първоначалното ви изказване е много уместно. Струва се, че по-голямо повечето от нас се споделяме повечето ви приоритети, с малко изключение и да не да споменано от тях. един по-широк контекст трябва да разгледаме въпроса за конкурентоспособността на европейската економика. Вчера по телевизията гледах господин Барозо, който се изказваше по един английски телевизионен канал и призоваваше за либерализация на пазара на труда в Европейския съюз. и то като някакъв вид компенсация за отслабване на мерките за строги бюджетни економии. И знам, че като цяло той говореше за частта от трудовото право, която е в правомощие на държавите членки и на практика призоваваше държавите членки, които най-къщящо се нуждаят от структурни форми, да ги приложат, за да намалят защитата си на в областта на трудовото право и по този начин да успеят да балансират бюджета си. Разработени са обаче програми, планирани в бюджета за до година. Споменахте някои програми, като например възможността за удължаване на помощта за безработни с още 6 месеца за граждани, които търсят работа в друга държава членка. Това ще подпомогне пазара на труда, но Има ли обаче някакви мерки, от които може да се откажем, тъй като те няма да насречат подобряване на пазарната на труда на европейско равнище? Тоест, има ли някакви приоритети, които, така да се каже, не са приоритети на практика, а са мерки, които биха, от които биха могли да се откажем, за да имаме една по-последователна позиция между парламента, съвета и комисията? Серджо Приото има думата. Благодаря ви, господин комисар. Искам да ви благодаря за отговорите. Проблемът е обаче е не в това, което сте направили, а това, което не можете и не сте в състояние да направите. През последните е, две години социалната действителност и политическите събития станаха трудно контролируеми за комисията и сега ние сме вече в края на мандата. В началото имаше много обещания, които не виждаме да са изпълнени. Ние вече стигнахме в края на мандата и би трябвало комисарите би трябвало да, да се наблегне на социалния елемент от законодателството. Би трябвало, вие би трябвало да а, погледнете и резултатите в нашата комисия. Говорите за гаранцията на гаранциите за младите, за пилотни проекти, но би трябвало да правите и малко самокритичност. Младите хора страдат, чувстват се огорчени. Преди няколко седмици беше обявено преструктуриране на европейските фондове. Защо това не беше направено по-рано? Какво са 6 милиарда в подкрепа на националните програми за а, младите и за регионалните стратегии, това директно ще отиде при младите или ще е, е, отиде да подпомага предприятията? Какво възнамерявате да направите през оставащите месеци? Какви ще бъдат вашите приоритети? Например, по отношение на социалната част от е, социалния стълб. Сега е момента да се действа – и още 30 секунди съм... А, казахте, че е важно да се съсредоточим върху социалните планове и плановете за заетост в, в рамките на европейския семестър. Но четейки предложенията на комисията, виждаме, че няма никаква връзка между националните планове и плановете на комисията. Вече бях направил предложение, но не ги виждам и не ги чух това, което казах. Така че ви моля да дадете по-стратегически е, аспекти. Ще изслушам Евелин Регнер и Малика Бенарагото, които ще могат да се изкажат на езиците с превод, след което ще преминем на английски. Господин комисаря прия да остане още по-малко. Последните, които ще ползват превод. Евлин Рение и Малика Бенарабату. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, знаем, че комисията не разполага с вълшебна пръчка, но все пак тя би трябвало да защищава и да поощрява социалния диалог. Искам да знам какво мисли колегията комисари за е, защита на рамковите споразумения между социалните партньори. Имам предвид а, всички видове споразумения, които би трябвало да бъдат защитавани. А, през а, цялата си история комисията винаги се е опитвала да помири разнопосочните тен, традиции, за да постига целите си. В държавите членки обаче като че ли дърпат всяка чергата към себе си. И в случая Комисията може да е, играе важната роля на коригиращ фактор, да, за да защити тези е, споразумения. Искам да ми кажете какво правите в тази насока. Малика на ту. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам е, съвсем накратко каква, каква ви, какви, как, правите ли някаква бодна карта и а, използвате ли социални показатели, защото нямаме достатъчно показатели, които да ни позволя да направим един сериозен анализ на ситуацията в социалната сфера, заетостта, младите. Вие говорихте за заетостта в здравеопазването. Във Франция липсват е, е, медицински персонал, особено лекари. И е, в момента е, вече има две класи лекари. Лекари французи, които имат големи права и огромна група лекари, обучавани в чужбина, които имат по-долен, по-нисък статут. Какво можете да направите, за да се превмахне това неравенство и да не се създават огорчения? И още един въпрос. Мобилността на младите и не само тези, които имат, е, следват магистратура, всички, които имат, е, е, които карат стажове, дори мобилността на тези, които прекъсват следването си как ще преодолеете езиковата бариера, която е един фактор, спъващ до голяма степен мобилността на младите. Благодаря. Сега ще дам думата на комисаря, който ще се изкаже и ще има превод. След това вече останалите въпроси. Е, е, е, Благодаря ви. Наистина ще ми отнеме доста време да отговоря на всички въпроси, но ще заспра на някои от тях. Първо тези за социалния фонд. Искам да ви уверя, че в условията на криза фонда може да ни помогне много. Той е доста гъвкав инструмент. Както знаете, в рамките на инициативата за заетост на младите хора сме отделили към 60 милиарда евро. И много често, заради нуждите, свързани с безработицата сред младите хора, е необходимо да има прехвърляне на средства към Европейския социален фонд от Европейския регионален фонд. Наскоро посетих Латвия и трябва да ви уверя, че там бедността и безработицата сред младите хора са а, голям проблем. И много често, както казах, е необходимо да се прехвърлят средства от други фондове към Европейския социален фонд. За да може да решим проблема е необходимо да се реши въпроса с съфинансирането, за да може да се предоставят и от национално равнище съответните фондове. В Гърция, например, специалната група, която беше създадена, свърши отлична работа. Тя реши какво точно трябва да получи финансиране и в какъв размер да се отпусне такова по Европейския социален фонд. Необходимо е и да има ускорено прилагане на Европейския социален фонд в всички държави. Последната държава, която посетихме и на която бяха отделени такива средства, беше Румъния. Но и други държави показват много добри резултати. Тоест има много ниско уравнище на грешки при отпускане на средства от Европейския социален фонд. Това е много важно, по мое мнение. Много е важно да имаме такъв нисък процент на грешките, защото Европейския социален фонд е много важен инструмент. Това ще ни гарантира и по-сигурни средства в този фонд и за в бъдеще. Европейския социален фонд е от съществено значение за а, може да се приложи инициативата за заетост на младите хора. Многократно повтарям, че инструмента, свързан с 6 милиарда евро, който създадохме през февруари, служи за допълване на регионите, в които бедност извинете, безработицата сред младите хора надвишава 25%. Необходимо е също така да се съсредоточим и върху регионите, където не достигат средствата на национално равнище, тези отпуснати от Европейския социален фонд. Това означава, че практически цяла Испания и цяла Гърция ще а, бъдат включени. Същото се отнася до южната част на Италия. Португалия също ще получи цялостно финансиране, защото безработицата сред младите хора там е на много високо равнище в цялата страна. Относно отговорността на държавите членки. Знаете, че през февруари беше прието съобщение след три месечни дълги преговори. Преговаряхме дори по коледа компетентните органи на държавите членки обсъждаха всички аспекти на гаранциите за младите хора и в крайна сметка се стигна до нещо, което е доста дълновидно и може да бъде прилагано на практика. Започнахме сътрудничество в областта на услугите и заетостта в публичните власти. Разгледахме въпроса за предаването на ноу-хау и на опит между различните държави. В Словакия, например, това даде добър резултат. Там има много високо равнище на безработица сред младите хора. В крайна сметка, публичните органи трябва да играят важна роля, за да може да подпомогнат младите хора в сътрудничество с социалните партньори. Изгражда се и конкретна програма в това отношение, така че както виждате имаме комбиниране на различните инструменти в това отношение, Европейския социален фонд, инвестиция, инициативата, както и програмата. Разбира се, накрая и Европейската инвестиционна банка осъзна, че може да даде своя принос, като отпуска кредити на компаниите, които наймат на работа млади хора. Това са все много а, важни а, тенденции. А, както знаете, сега си имаме и нов приятел. Вие се сещате кого имам предвид, нали? Господин Шобле. Господин Шойбле направи много важна реч. Ще съм сигурен да знаете само когато се уверя, че това не е само риторика. Ще се уверя само когато видя конкретни действия. Не е достатъчно човек да изрази опасения във връзка с безработицата на младите хора от една страна и от друга страна да ореже бюджета. Бюджета за фонда за глобализацията и Европейския социален фонд. Със сигурност не е достатъчно човек просто да преразкаже речта на някой министър за безработицата и за бедността. Искаме да видим всички решения на практика за валутния и паричен съюз и за банковия съюз. Защото в противен случай няма смисъл от тези слова. Но със сигурност приветстваме тази реч. Тя е един много добър сигнал от страна на господин Шойбле. Той играе много важна роля в отговора, който даваме на кризата и по-специално този, който дадохме в случая с Гърция. Госпожо Пападопо, съгласен съм с вас и с това, което казахте във връзка с мобилността. Трябва отново да ви препратя към речта, която направих преди два дни в вторник в Центъра за европейска политика. Там подробно се спрях на тази тема. Да, действително, истина е, не трябва да считаме, че мобилността и гъвкавостта ще решат всички пари на економически паричен съюз. Не трябва да считаме, че те ще помогнат да се реши дисбаланса. Просто се нуждаем от социално измерение в економически и паричен съюз. И първата стъпка, която можем да направим с оглед на сега действащата законодателна рамка, която трябва да спазваме, е да защитим, да имаме набор от социални показатели, които могат да позволят на комисията, на, на социалните партньори, на министрите а, да идентифицират на време евентуалните проблеми. Те ще позволят също така да се предприемат и своевременно необходимите мерки. Това ще бъде и добър сигнал за. А, данъчния капацитет в рамките на економическия паричен съюз. Като всички трябва да осъзнаем колкото се може по-бързо необходимостта от подобна политика. Това трябва да се осъзнае както от старите ни приятели, така и от новите. Разбирам това, което каза господин Бениан във връзка с конкурентоспособността. Европейския съвет трябва да разгледа и десете най-трудни законодателни акта, които водят до най-много трудности. Това е част от ежегодната проверка на актовете в областта на економиката. Това означава, че трябва да се уверим, че това, което действа добре, не трябва да остава на по-заден план заради кризата или заради проблеми с конкурентоспособността на една или друга държава членка. Не трябва да взимаме противоречиви решения. Както подчерта и нашия председател вчера, основният въпрос е да се осигури достъп до финансиране, да сме сигурни, че финансовите потоци ще потекат отново към предприятията и към инвеститорите. Понякога пренебрегваме този аспект и просто скачаме на нещо друго Така, например, в Обединеното кралство много често се поставя по този начин. Аз съвсем не съм съгласен, че трябва да процедираме така. Необходимо е да се открие истинската причина за кризата, за да се даде и адекватно решение. Съгласен съм, че и социалният диалог е съществен в това отношение. Изготвихме доклад, в който се описва вредата нанесена върху социалния диалог заради кризата в някои региони и в някои програмни държави. Следващия месец ще ходя в Атина и а, там ще а, говоря за съвместните усилия между нас и Международната организация по труда във връзка с възстановяването на социалния диалог и а, неговата значителна роля за в бъдеще, защото той може да помогне на държавите членки, които изпитват трудност. Те не трябва да отпадат от социалния дневен ред на Европейския съюз. Благодаря, казва председателката. По въпроса за показателите бих искал да ви уведомя, че след горещи дискусии в тази комисия ние включихме препратка към този набор от показатели в резолюцията, която ще се гласува на пленарно през юни. Резолюция за социалния пакет. Надявам се, че това ще ви помогне и на вас. Просто да знаете, че имаме такава препратка. Сега да чуем последните трима оратори.